гражданите, предприятията, обществото искат да сложим край на измененията на климата, на обезлесяването, на щетите за околната среда. От Китай до Уелс, от Австралия до Америка. Измененията на климата засягат всички. И можем да постигнем успех само ако действаме решително и единни. Изкопаемите горива са част от миналото, стари технологии. Трябва да обърнем внимание и на въздухоплаването. Повече новина, е, наука, повече нови технологии са нашият избор. Трябва да действаме единни срещу измененията на климата, иначе климата ще ни измени. Благодаря, господин Бернце. Благодаря ви. Трябва да мислим за нашата отговорност пред бъдещите поколения, пред децата. Трябва да им оставим един устойчив свят. Да бъдем амбициозни, но също така и да разполагаме с стратегия, която да е независима от Русия и определени енергодоставчици. Трябва да се запитаме какво може да се направи сега за устойчивата енергетика и също така какво да направим за економиката, за да може да има справедлив преход и да дадем по-добро бъдеще на децата си. Да помислим как да се използва в бъдеще газовата инфраструктура по-устойчиво, и също да предвидим един добър преходен период. Всичко това би трябвало да гарантира устойчива околна среда. Благодаря. Екологичното измерение изисква от нас да действаме веднага. Селското стопанство е сред най-уязвимите сектори в сравнение с промишлеността или останалите, когато говорим за въздействие от измененията на климата. И именно селското стопанство е в сърцевината на оцеляването и благополучието на европейските граждани. Над 30% имаме увеличение на потребностите е, и за това продоволствената сигурност придобива все по-голямо значение. По измененията на климата трябва да се разработят схеми и програми е, с екологичен характер и да се въведат най-ефективните екологични практики в земеделието. Благодаря, госпожа Бенхумея. Благодаря, госпожо председател. Няма никакво съмнение, че устойчивостта и екологията са големите предизвикателства пред нас, защото виждаме ужасяващите последствия, както това се случи в Риада през септември. Имаше и жертви. Същевременно някои се опитват да си присвоят дебата левицата до такава степен го направи, че пренебрегва всякакви реалистични политики за решаване на този проблем. Левицата по този начин застава срещу развитието на капитализма. Но всъщност развитието и прогреса не са врагове на околната среда не може да приватизираме опазването на природните резервати. Трябва да има връзка между човека и неговата среда, да се работи с местните управляващи органи. За това, мисля, че не бива да използваме фатализма, не бива да стигматизираме, нека да дадем реален избор на нашите граждани. Благодаря. Колегата Вирконен. Arvoisa puhemies, ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on... Госпожо председател, за да спрем климатичните изменения, трябва още много да направим, но трябва да си припомним и колко много вече сме направили. Поставените цели ще бъдат изпълнени, дори преизпълнени. За 2030 година ще бъдат амбициозни и комисията ще следи да ги изпълним и да се съобразим с цялото прието законодателство, директивата за управление на отпадъците, за ограничение на емисиите, директивите за автомобилите и тежкотоварните автомобили, за пластмасите. Ще забраним пластмасата за еднократна употреба. Приели сме много добри решения, но трябва да запазим темпото. целта от 25% до 2003 година трябва да бъде изпълнен. Трябва да запазим лидерската си роля. Колегата Карвайо. Senhor Presidente, Senhor Comissário, a necessidade de lutar contra as alterações climáticas não é uma questão de debate político Необходимостта от борба с климатичните е, изменения е, е, не се състои само в това да се води политически дебат. Трябва да действаме, трябва да действаме амбициозно, но и отговорно. Да не даваме празни обещания, които не можем да спазим. Първо, трябва да се изпълнят вече приятите политически мерки, трябва да се използват съществуващите чисти технологии. Това обаче не винаги се получава. Също така, трябва да се опитаме да направим и повече, да вземем допълнителни мерки, наблюдавайки какво е тяхното въздействие. Също така са ни необходими повече научни изследвания, повече иновации, повече технологии, защото само тогава ще бъде възможно целите за борба с измененията на климата ще могат да се свържат с запазването на нашия европейски начин на живот. Искам само да припомня, че сините карти, съгласно член 162, е, не е, се допускат. Колегата Кели. Е, Говорим за Парижкото споразумение за срещите в Маракеш, среща в Катовице. Наистина стигнахме до извънредно положение във връзка с климата. Приветствам ангажимента, който госпожа фон дер Лайен поема за околната среда. Жизнено важно е да реагираме спешно. Целите могат да се променят, но само ако се завишава амбицията ни. Не бива да забравяме обаче хората, които ще бъдат засегнати от промените в държавите членки, които трябва ежегодно да отчитат напредъка си. Ето така ще можем да отговорим достойно на исканията на нашите младежи. Благодаря и накрая госпожа Ферейра. Е, Много ви благодаря. Европейският парламент изработва всякакви доклади за измененията на климата, но програмите следват след това. Като тези програми често позволяват замърсяването да продължи и неустойчивия вид потребление да се шири имаме селско-стопанска политика, която благодетелства само агробизнеса, но вреди на малките производители, на селските региони, на опазването на видовете. Е, Проблемът е и с бюджета на Европейския съюз. Необходими са ресурси, но много малко се дава за регионалното сближаване – така че вместо тук само да се правят изявления, които са ни умръзнали, мисля, че трябва много сериозно да се занимаем с всички тези противоречия. И сега, комисаря, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, изслушах вашите многобройни и съдържателни изказвания Отбелязах се ги. Говорихте за селско стопанство, за промишленост, енергийна ефективност на сградите, за гражданите. Отразихте целия широк спектър. Ви се опитахте да упражните натиск и да формулирате вашите очаквания към новата комисия за нейните първи 100 дни и зелена, зеления курс. Разполагаме с необходимите средства, за да можем заедно с нашите партньори да напредваме с необходимата скорост, така, как, скорост, така както това се изисква от спешността на проблема. Дебатът е много навременен, защото скоро ще стъпи в длъжност новата комисия а, и второ, намираме се в процес на преговори за новата МФР, така че има още място за е, подобрение. И докладчиците е, от комисията по бюджета е, носят част от тази отговорност. Ще предам това, което чух на колегата Тимерманс и благодаря за дебата. И накрая за съвет е, госпожа Топорайнен. Госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, е, господин комисар, много интересни бяха разискванията. Благодаря за изказванията на всички оратори. По-актуална от всякога става борбата срещу климатичните изменения. Ние трябва да проявим решителност. Трябва да бъдем глобален лидер в действията срещу измененията на климата. Също така се стремим към споразумение – за дългосрочните въглеродни цели. През декември съветът ще се занимае с този въпрос и ще бъде голямо постижение. Ако всички е, постигнем споразумение, нашето развитие да стане неутрално спрямо климата. Когато встъпи в длъжност е, новата е, комисия, тя ще се занимава и с новите предложения. Аз се надявам държавите членки да ги приветстват и по тях да се е, работи с съответното бюджетно обезпечаване през следващия програмен период. Ето това трябва да е подхода към климата и по самото си естество тази тема изисква обширни и задълбочени дискусии, за да можем да оформим нашият път към бъдещето. Ето защо трябва да работим заедно за устойчива Европа и за нейното устойчиво бъдеще. Благодаря! Благодаря, госпожо министр. С това дебатът приключи. Следващата точка в дневния ред е представането на годишния доклад за 2018 година на Сметната палата. Добре е дошъл на Клаус Хайнер Лейне, председател на Сметната палата. Преди да започне дебата, искам да ви напомня, че за сини карти, спонтанни изказвания, както и за стандартни изказвания, може да се използва новата електронна система за заявяване на тези изказвания. За това ви мол, ви моля да си носите винаги е, картата за електронно гласуване. Ако искате да заявите спонтанно изказване, няма нужда да чакате края на дебата, може да го направите сега. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie nötig haben. Herr Господин Лене, заповядайте, вземете вашето място. Казвам довиждане на нашите гости от съвета и давам думата на господин Лене. Госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми представители на председателството на съвета, уважаеми господин Оттингър, госпожи и господа. Много се радвам, че днес заедно с моя уважаван колега Лазарос Лазаро, докладчика на Сметната палата за годишния доклад, да съм тук заедно с вас и да ви представя годишния доклад на Сметната палата. За какво ще говоря днес? Искам да ви представя актуалното състояние на финансовото управление на Европейския съюз в нашия годишен доклад и най-вече в нашата декларация за достоверност ние оценяваме дали средствата са изразходени за законосъобразно, надлежно и, разбира се, економично. Извършихме одит на годишния отчет на Европейския съюз за 2018 година. Според нашата оценка, имущественото и финансовото състояние на съвета са представени достоверно и сме дали становище без резерви. Второ, по отношение на приходите не установихме никаква значителна грешка. По отношение на разходите обаче грешката е 2,6%. Това, според нашата оценка, означава, че 2,6% от плащанията, извършени от европейския бюджет, не е трябвало да бъдат правени от европейския бюджет, тъй като не са направени в съответствие е, с разпоредбите на Европейския съюз. Тази обща оценка обаче замъглява едно важно разграничение, което искам да направя. А именно, че начина на плащане на европейските средства има голямо отражение върху това каква е грешката. При разходи, които се подчиняват на комплекс комплексни правила, които са половин, е, половината от разходите за сметка на европейския бюджет, така наречените плащания, свързани с отчетите, при които бенефициентите трябва да подадат заявление, за да им бъдат възстановени вече направени е, разходи, е, каквито са научно-изследователските проекти, проектите за регионално и селско развитие. При тях грешката е 4,5%. Имаме и други разходи обаче. Това са плащанията свързани с права, при които бенефициентите получават плащания, ако отговарят на определени условия. Такива са директните плащания за фермерите, административните разходи, стипендиите за студентите или пък субсидиите за трети държави. С други думи, около 50% от аудитираната от нас по популация не съдържа значителен процент е, грешки. Е, затова за трета поредна е, година даваме становище с резерви по отношение на разходите, т.е. да, но. За нас е окоръжаващ знак това, че комисията и държавите е, членки и комисията са успели да запазят постигнатия през изминалите години напредък. Нашите аудитори констатираха положително развитие в, рискови, в по-низко рисковите области. В други обаче по-високо рискови области продължават да съществуват проблеми, по които трябва още да се работи. В рамката на нашата многогодишна стратегия е, Сметната палата планира да премине от декларация за съответствие към аудиторска заверка, което означава, че за в бъдеще ще постигаме увереност относно изявлението на Комисията за управлението чрез собствени проверки или пък възоснова на извършените аудити на национално равнище, когато става дума за споделено управление на средствата. Е, с комисията работим за това да създадем необходимите е, предпоставки за преминаване към такава аудиторска заверка. И на това място искам да благодаря на комисара Оттингер и неговите сътрудници за подкрепата и с нетърпение очаквам е, сътрудничеството с неговия наследник, за да продължим да работим в същата посока. Обеден съм, че пътищата възникват там, където се върви. Тоест, там където се е, прави стъпка след стъпка, макар и малки, за да постигнем тази разумна и логична цел да ползваме резултатите от работата на отсрещната страна и съответно да а, намалим усилията за аудита. Уважаеми членове на парламента, по-задълбочен поглед върху нашите заключения и препоръки може да получите от нашия доклад по отделните функции от бюджета. Преди две седмици вече имах възможността задълбочено да представя отделните функции в Комисията по бюджетен контрол и тъй като мнозина от вас присъстваха на това заседание, сега няма да навлизам в подробности. Уважаеми госпожи и и господа, искам обаче да подчертая а, следното. А, намираме се на кръстопът в началото на нов мандат. Една държава членка е в процес на напускане на Съюза, а останалите 27 държави членки се намират в последния етап от преговорите за новата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027. Е, нашата аудиторска работа, която днес ви представих, показва, че Европейския съюз, въпреки съществуващите проблеми, за трета поредна година спазва високи стандарти по отношение на отчетността и прозрачността при използването на публични средства. От бъдещата комисия и държавите членки от очакваме те да продължат тези усилия и да ги надградят. Разчитаме на всички вас, заедно с нас да се погрижите това наистина да се случи. Благодаря ви за вниманието. Сега думата има комисар Оттинг. Президентин, президент Лене, Herr Lazarou, е, Госпожо председател, господин, уважаеми господин Лейне, уважаеми членове на парламента, искам да благодаря на господин Лейне, на господин Лазаро и на цялата сметна палата за честното и открито сътрудничество, каквото имахме през последните три години. наистина заедно успяхме да постигнем напредък и имаме шансове е, да продължим да постигаме напредък. Защото ние от комисията, комисията по бюджетен контрол и съвета е, работим е, с експертната подкрепа на Европейската сметна палата. Стараем се да спазваме високи стандарти за прозрачността и е отчетността, защото става дума за средства на нашите европейски съграждани, на европейските данакоплатци. Комисията Юнкер остава финансите на Съюза в едно сравнително добро състояние. За 12-те пореден път приходите се оценяват без, като такива без резерва поред, процента грешки спадна а, а, отново от 4,7% преди 5 години на 2,6%. За За трета поредна година Европейската сметна палата стига до становището, че е, разходите са направени надлежно и накрая, но не на последно място, сме подобрили е, докладването за резултатите от европейските програми, т.е. от изразходването на средства. Бюджет е от голямо значение за милиони граждани, фермери, изследователи, предприемачи, е, стартъпи, студенти. Три четвърти от нашите разходи се управляват съвместно с държавите членки и а, е, ние а, е, зависим от а, е, това сътрудничество. Зависим от работата на държавите членки. Те играят изключително важна роля в кохезионната а, политика и е общата селскостопанска политика, по които се изразходват около 70% от европейския бюджет. Искаме да благодарим на националните и регионални органи, защото нашата работа зависи от тяхната. Комисията се стреми към добро управление на средствата – имаме ясна структура на управление с ясно разпределени отговорности върху всички участващи. Знаем също така, че процента грешки и тяхното въздействие са малки, защото можем да поискаме от държавите членки да върнат неправомерно получените суми, нещо, което се прави и средствата се връщат. Имаме два вида риск. Риск при плащанията и риск след корекция. А, и последната Първото число е, е всъщност по-важното от двете. Процента след връщане се намалява на 0,8%. Защото това, което е, е важно, е каква е грешката под чертата. През е, изминалата година заедно решихме, е, заедно констатирахме проблеми при управлението на средствата по кохезионните програми в някои държави членки. И мога да кажа, че през 2018 година са направени повече грешки, отколкото през последните години. И ние ще проследим тези грешки заедно с страните членки, заедно с нашите съветници и ще се опитаме чрез упростяване, чрез намаляване на правилата да ги намалим. Може да се констатира, че при случайната извадка на сметната палата се установява че по-голямата част от грешките са открити и са извършени финансови корекции. Госпожа и господа, съгласен съм с сметната палата, че комплексните правила и разпоредби водят до увеличаване на грешките. За това се стремим да упростяваме правилата, но също така и да провеждаме обучение, разяснителна работа, за да подобрим достъпността до европейските средства. След 2020 година се предвиждат допълнителни опростявания, особено по отношение на а, разпоредбите за приложение на многогодишната финансова рамка а, искам да призова следващата комисия да продължи нашите усилия за упростяване. Ще продължим да работим с нашите партньори, за да отстраним причините за грешките. А, а, сега по темата за постиженията. А, ОИСР оценява нашата работа като най-добра по своя вид. Даваме изключително подробна информация за резултатите от всяка една а, програма финансирана от а, бюджета. Тоест, грижим се е разходите да се правят не само надлежно, а да се правят за проекти, които изпълняват европейски задачи и от които и които достигат до най, възможно най-голям брой хора. Доклада за постиженията се прави, за да се оптимизира работата по приоритетите. Целите за следващата многогодишна рамка ще бъдат по-ясно формулирани, резултатите ще придобият още по-централно решение. имаме задачата да предоставим а, възможно най-добрата информация за резултатите от работата с средства на дънакоплаците. Искам да благодаря още веднъж на Сметната палата, на Комисията по бюджета и по бюджетен контрол, да благодаря на предишната председателка госпожа Гресле. Благодаря ви за надлежната работа, обективната работа и работата по е, същество. колегата, който ще отговаря за е, бюджета, е, ще може да се представи пред вас, надявам се, през декември. Благодаря ви, господин комисар. Доста се забавихме а, и ще следя доста стрикно а, за спазване на времето. Започваме с госпожа Холмайер. Две минути за ЕНП. Госпожо председател, господин председател Лене, господин Лазаро, господин комисар, скъпи колеги. Първо искам несърдечно да благодаря на Сметната палата за отличното сътрудничество и за качествената работа. Благодаря и на комисаря Оттингер за това, че той не само възприе много от нашите а, идеи, но и ни помогна да ги превърнем в реалност Председателя Лейне каза, че нещата са се развили до голяма степен положително. Направени са препоръки за новата а, МФР. Първо, когато констатираме, че плащанията свързани с отчети водят до повече грешки, това означава, че е, трябва да видим дали нещата е, не са осложнени допълнително национално равнище. Трябва да внимаваме да не се добавят още критерии и правила на национално равнище. Благодаря на комисията е, за това, че възнамерява за новата МФР още по акцентирано да поиска от държавите членки опростяване. Грешките се държат много често на това, че правилата са твърде сложни и държавите членки трябва да признаят, че не винаги комисията е създала сложните правила има трудности в работата на национално равнище. Не става дума само за това да посочим виновните. Ние трябва да подкрепим националните органи в това да консултират работещите по проектите, трябва да, им, да ги подкрепим и чрез техническа помощ, и чрез обучение, за да можем да направим така, че те да извършат добър, справедлив и прозрачен одит. Благодаря. Е, думата за една минута госпожа Пенкова. Благодаря ви, госпожо президент. Президент Лене, комисар Йотингер, благодаря ви за представенето и за изложените факти. Драги колеги, радвам се че европейската сметна палата дава становище без резерви за отчетите на европейския съюз за 2018 година положително е че има спад в процента на грешки в ресорите конкурентоспособност и природни ресурси. обезпокоително обаче е увеличението на грешки в ресора по сближаване където палатата подчертава неточности в декларираните разходи. сметната палата също така изразява съмнение в данните предоставени от някои от дирекциите по регионална политика и трудова заетост. тези заключения предизвикват безпокойство и изискват реакция от страна на комисията. това са проблеми вече сигнализирани от сметната палата както и от парламента в неговата резолюция за освобождаване от отговорност за. две хиляди и година накрая бих искала да приветствам пилотната инициатива на сметната палата и комисията целяща да засили сътрудничеството между палатата и държавата членки в процесите на одит. благодаря ви. Колегата Шастел, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, аз на свой ред също искам да благодаря на председателя на Сметната палата не само за ежегодния доклад, а и за цялостната му работа. Това представяне, свързано с освобождаването от финансова отговорност, е много важно. Ние сме в началото на своята работа. Знаем, че не е лесно да се намери баланса между бюджет, който е амбициозен, но и реалистичен. Европейския съюз не може да прави обещания, които не е, удържа. Разбира се, ние трябва да внимаваме много в няколко области. Това са добре познати проблеми, а именно възстановяването на разходите, процента грешка при високорисковите плащания, нивото на освояемост в някои държави, претрупването с законодателни норми в други. собствените ресурси, чрез митническите постъпления. Сметната палата сочи, че трябва да има хармонизиране на одитната процедура. Ние очакваме инициативите да бъдат подети и от комисията, и от Сметната палата, така че да има одитен метод, който реагира, гарантира надежността на данните и помага на бюджетния контрол и ефикасния одит. Знаете, че е много важно за моята политическа група да се оценяват резултатите. Следователно е важно да имаме този одит и този тип програми, изпълнявани достатъчно ефективно. Благодаря. От името на зелените колегата фон Крамон Таубаб. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, аз също искам да благодаря на всички за сътрудничеството, за изготвяне на последния доклад. Трябва да гарантираме, че нашия бюджет е устойчив. Числата за 2018 година показват не само какво сме извършили, но и какво можем да очакваме е, за в бъдеще. През 2018 година достигнахме рекорден е, брой е, плащан 218 милиарда. Тези е, големи числа показ, е, са свързани с политическа важност. Трябва да се гарантира, че всички плащания, които се дължат през първата година на новата МФР, да бъдат направени. Разликата между държавите членки са огромни особено в държавите от Централна и Източна Европа, може да има структурен проблем. Трябва да помогнем а, за по-бързото освояване на средствата, особено в държавите, където има изоставане. И това ще стане чрез опростяване. Вие говорихте за а, това, за да избегнем това новата мефера да започне през силен натиск. Госпожен Кухс за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Ако я нямаше Европейската сметна палата, трябваше да я създадем. Вашата работа, господин председател Лейне, е изключително важна за всички нас. Е, високо я ценим. Въпреки това, остава още много завършене. Вашия доклад за 2018 година много ясно показва това. Искам да цитирам тук мадреца Саломон, който казва, Мъртвите а, мухи а, карат а, маслото да се а, разваля. Вашата задача е да извадите умрелите мухи. Желая ви а, успех! Вашата работа е изключително важна. Посочвайте всяка една грешка. Това беше изказали се от името на ИД за ЕКР. Сега господин Чернец. Пани przewodnicząca, пани комисажу, пани prezesie трибунал. Госпожо председател, господин комисар, е, господин председател на Сметната комисия, извинете, Сметната палата, Изключително важна е ролята на Сметната палата. През 2018 година нашите разходи представляват 1% от БВП на ЕС – и за това е изключително важно разходите да са законосъобразни и същевременно ефективни в постигането на набелязаните цели. Вие посочихте, че грешките са на равнище 2,6%, колкото и предходните две години. Но по функция 4 има завишаване. Затова въпросът ми е, имаме увеличаване на на грешките от съдържателна гледна точка или Промяната е минимална. За за делите, е, за бюджетните кредити за разплащания нямам време да говоря. Благодаря. Сега следващия оратор е госпожа Ферейра. Струва ми се, че тя обаче не е тук. Тогава господин Хивър, минута и половина. Последният доклад на Сметната палата показва нередностите в бюджета на европейския бюджет 4,1 милиарда евро от бюджета, но това е още по-лошо. На страница 68 е, вие говорите за климатичния бюджет, който е огромен. Също времено при 2018 година там нямаме одитни резултати. На друга страница 9,5 милиарда от парите на дънакоплаците. Е, казвате, че аудитираните сделки не са достатъчни, за да се изчисли грешката. Нека ви кажа едно нещо. Моята държава няма да плати нито евроцент повече в европейската хазна. Защото в моята държава много скоро ще се проведат избори и това ще е денят на истината. Вие искате да продължим да ви даваме милиарди, но гражданите трябва да изберат дали да го правим или да поемем отново контрола с един категоричен Брекзит. Моето предпочитание е за бъдещите общи избори. Колегата Стеховски. Excellent pronunciation, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Вярвам, че все пак трябва да се сложи край на цирка на Монти Пайтън. А като слушам какво се говори тук, шоуто си продължава. Господин Хивър и други са въплъщение на шоуто на Монти Пайтън. Господин Хивър, а, трудно ви е било да прочетете доклада, ако изобщо сте го отваряли. Пък и ако искате да си тръгнете, никой не ви спира. Не ние ви задържаме тук. Толкова по тази тема, а що се отнася до доклада на Сметната палата, в него се казва, че се извършват одити в институциите на Европейския съюз и има много възможности за подобрение. Особено по някои глави трябва да се повиши ефективността. Важно е как ще бъдат използвани заключенията от този доклад и как той ще бъде представен на обществеността. Защото именно това ще определи резултатите от процеса. Иначе казано, този доклад е много добра основа за разговорите с Европейската комисия. Много се промени през изминалите пет години се надявам, че в новия си състав комисията в лицето на господин Хан ще продължи с започнатите промени. Благодаря. Благодаря точно на място. Приемате ли синя карта? Заповядайте. Първо искам да поздравя уважаемия колега а, за подкрепата. Виждате колко са тук и колко са при него. Много е добра аналогията с Монти Пайтън, защото а, в а, а, тази ордия на разпуснатост на бюфети, коктейли. Може би е добра аналогията ви, но на други основания. Моля ви, имате 30 секунди за отговор. Уважаеми колега, бих ви отговорил, но вие ме подсетихте за още една аналогия. Пак свързана с английския хумор. Монти Пайтън е тук във вашето лице. Обаче това ми напомня и телевизионния сериал Да, господин министър. Защото вие искате само такива отговори да чувате. Благодаря. Тъй като времето вече много напредна, няма да давам повече сине карти. Радвам се, че се забавлявате, но сега думата има госпожа Гарсия Муня. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря Йотингер и специално на председателя Лене за ежегодния доклад. Като докладчик в сянка на социалистите и демократите за освобождаването от финансова отговорност на институциите, трябва да кажа, че ми липсва по-голяма усърдност в управлението. Има някои забележки към комисията и съвета в доклада, но това е всичко. Е, грешките са малко през последните години, но мисля, че едно по-задълбочено отношение е, ще помогне, така че е, да се работи с все по-голяма строгост и ефективност. Ако сметната палата работи с всички тези агенции. Нямам никакво съмнение, че може да изготви добър доклад за 8-те, 8-те институции на Евросъюза. Благодаря колегата Бое. Благодаря, господин председател на Сметната палата. Благодаря ви за вашите резултати. Както подчертавате в доклада си и този бюджет, с който разполагаме, е само 1% от БВП на държавите членки. Логиката на Европейския съюз е на преразпределение – Както виждаме, това обаче захранва лесния популизъм. Виждаме го и в нашата пленарна зала. Европейския съюз би трябвало колкото се може по-бързо да одобри бюджет, който да отговаря на неговите амбиции. Бюджет, който да се захранва от собствени ресурси на Европейския съюз без допълнителни данъци за физическите и юридическите лица. Необходимо е Европейският съюз да отговори на очакванията на гражданите, заявени по време на изборите. Вашият труд е много важен, господин председател. Много е важен за доверието към институциите и на гражданите. Благодаря колегата Любретон. Благодаря, госпожо председател. Нашата партия винаги е смятала, че би трябвало този вид от управление да си оставя в националните правомощия. Сметната палата през 2019 година заклеймява някои дейностите на агенцията по обежище и миграция. Погледнете страница 202 средствата за съседство 3,3 милиона. Има и 50 милиона евро, които е, са в драстично нарушение. Имаме непрекъснато влушаване и на човешкия ресурс в тази агенция до степен, която накара директора да напусне. Да, Сметната палата върши своята работа, но Европейския съюз се оказва неспособен да отговаря за политиката на обежище вместо държавите членки. Благодаря колегата Агилар. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на председателя на Сметната палата, на господин комисаря за представенето на този важен доклад. Както мнозина казаха, 2018 година грешката е под прага от 2%. Но, разбира се, нередностите и борбата с тях продължават. Знаем, че се полагат усилия за упростяване на администрирането но въпреки това бенефициентите се натъкват на все по-сложни правила. Бюрокрацията не престава да набъбва. За да получиш подпомагане, ако работиш в селското стопанство, трябва да посветиш по-голяма част от времето си на документацията, отколкото на фермата. Благодаря. За една минута и половина колегата Пинедоли. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на Сметната палата за добре свършената работа. Годишният отчет е, има много голямо значение за Европейския парламент, защото улеснява нашата работа и изяснява много елементи от е, дейността на Европейския парламент, посочва и какви проблеми трябва да се решават. През 2018 година има подобрение в сравнение с предходните години. Равнището на грешките върви към намаляване с 0,6%, което е изключително важно. Въпреки това трябва да се полагат по-нататъчни усилия за повишаване на прозрачността при изразходването на публични средства. Това са критични елементи по функция 4 трябва да се обърне внимание на равнището на грешките и отговорността в някои сектори, като например сближаването, развитието на селските райони, Еразъм, Хоризонт 2020 година, има проблеми, които трябва да бъдат решени бързо добра и още по-добра трябва да стане организацията на контрола на изпълнението на програмите, за да се повиши тяхната ефективност. Така че да се изразходват срещите, е, средствата целесъобразно и законосъобразно, което ще повиши доверието в Европейския съюз и неговите институции. Благодаря за минута и половина колегата Новаков. Um, уважаеми е, господин председател, уважаеми господин е, комисар, Много неща се казаха за статистиката, процентите, годишния доклад и това е много правилно, но аз бих искал да говоря за онова, което стои зад числата, а именно хора, фирми и техните проекти. Хубаво е, че търсите грешки. Това е ваша задача. Вие сте най-добрият приятел на данакоплаците. Но освен да търсим грешки, трябва да гледаме какво е качеството на проектите, дали те постигат целите, които са си заложили. дали работят по правилния начин, дали средствата са използвани за постигане на набелязаните цели. И една от причините, поради което сме освоили през този програмен период, само 30% от средствата се крие в бюрокрацията – онези бенефициенти, които имат добра история, допускат малко грешки, имат нужда от по-малко контрол, другите от повече. Мисля, че това е начина за постигане на а, баланс. Благодаря ви. Thank you. Das Wort geht... Благодаря. Сега е, думата има колегата Чиничи. Благодаря, госпожо председател. Годишният доклад на Сметната палата за 2018 година за финансите на Европейския съюз показва едно подобрение в сравнение с предходните години. И в същото време трябва да се обърне е, внимание на измамите и злоупотребите. Специално внимание трябва да се обърне на секторите сближаване и селско стопанство. Трябва да има по-малко бюрокрация, по-малко е, чисто технически характер на изискванията към земеделските стопани, което ще намали и броят на грешките, които се допускат. Борбата срещу измамите е необходимо е, и да се усъвършенства нормативната и оперативната рамка, в която действа Европейския съюз, за да може да се контролира изразходването на бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Сега за една минута има думата колегата Агилар. Ďakujem pekne. Rovnako ďakujem двору аудиторов за výbornú prácu, ktorú predvádza už... Благодаря на Сметната палата за чудесната работа, която палатата от години върши. Сметната палата е констатирала, че е, не винаги се получава правилната картина за постигнатите резултати. А това е важно. Целта на европейския бюджет не трябва да бъде да се прехвърлят парите от един джоб в другия. Целта трябва да бъде всяко инвестирано евро да носи възможно най-голяма полза под формата на услуги за европейските граждани Картината, представена ни от Сметната палата, беше потвърдена и от ОСР, от тяхното последно изследване, в което се казва, че Европейският съюз разполага с най-много информация за бюджета. Европейския съюз е на първо място. Благодаря ви. Не може да надвишавате времето. Колегата Монти има думата. Благодаря ви. Пускам телевизора и какво виждам? Още една, един репортаж за щедростта на Европейския съюз. В живота на Брайан се казваше, винаги гледай хубавото в живота. Аз се казвам Брайан, ние живеем в Европейския съюз. В предишния си живот съм председателствал олитната комисия в Шотландския парламент и мога да ви кажа, че цифрите в този отчет изобщо не могат да ме заблудят. 4 милиарда евро е огромна сума като грешки. Тя е по-голяма от това, което някои държави плащат в бюджета – на Европейския съюз. Институциите плащат, например, за полети на служителите